много се радвам, че мога да приветствам госпожа Йохана Микъл Лайтнер, министър на вътрешните работи на Австрия. Много се радвам, че сте тук за това изслушване. През септември тази година Австрия поде много впечатляваща инициатива като реакция за на ситуации, свързани с а, хуманитарни спешни случаи. В, в трети страни по границите на Европейския съюз. Инициативата се нарича да спасим човешки живот. Много се радвам, че можем да поговорим с министъра за тази инициатива. И в тази връзка нека да ви информирам и за конференцията на донорите на министерско равнище в връзка с работата на Върховния комисариат на беженците на ООН на 9 септември в е, Женева. Е, тази конференция трябва да даде възможност за предоставяне на допълнителни средства за все повече нарастващите потребности на беженците от Сирия. Много се радвам, че е тук сред нас е един министр, който подема много важна инициатива. Защото, госпожо министр, както вие знаете, е, в парламента работим и по пакета за беженците и по други е, свързани с темата инициативи. Много се радваме, че вие подемате подобна инициатива на ниво държави членки. Ще се радвам да ни разкажете за работата си в Австрия и а, е, за нещата, които могат да са полезни и за нас в работата ни. Заповядайте. Много благодаря за сърдечното посрещане. Много се радвам, че днес имам възможност да гостувам в комисията Либе. Не само на национално ниво за мен е много важно сътрудничеството с парламента, а и на европейско ниво сътрудничеството с европейските депутати. Ето защо съм толкова щастлива, че днес мога да представя пред вас австрийската инициатива Safe Lives. Ние всички знаем, че в момента сме изправени пред необичайна ситуация. Такива ситуации изискват професионални и бързи решения. Такива пък решения могат да се вземат с оглед на огромните миграционни потоци и с оглед на това, че лагерите, приемните лагери се пукат по шевовете, особено пък в Северна Африка, където хиляди хора чакат да а, преминат през морето. Тъкмо в Европа Националните системи за обежище отчасти са претоварени, тъй като 10 от 28, държ... от 2... 10 от 28 държави членки обработват 90% от молбите за обежище. Така че точно в най-натоварените страни няма възможност да се полагат оптимални грижи за онези, които се нуждаят от тях. За това са необходими мерки на две нива. От една страна е необходима инициатива за продължаване на борбата с незаконната имиграция и с трафика на хора. Това от една страна, но от друга страна трябва да предложим на онези, които се нуждаят от закрила сигурни пътища към Европа. И това е голямата ни цел. Това е целта на проекта Safe Lives. Целта ни е да а, посрещаме нуждите на онези, които се нуждаят от нашата помощ на място, за да не бъдат зависими те от каналджиите. За целта са ни необходими надежни партньори, като, например, Върховния комисарят на ООН за бежанците лицата, които се нуждаят от помощ, трябва да бъдат включени в общо европейска програма, програма на Европейския съюз. Пак повтарям, в това отношение е необходимо участието, необходима е помощта на всички държави членки и то много уравновесено и справедливо, както изисква солидарността. Именно солидарността съставлява базата на, европейската, на Европейския съюз, ако щете, спойката на този съюз. И тъкмо това е темата, темата за бежанците, за миграционните потоци, която би могла да се превърне в проблем за Европа, ако не намерим общо решение. Тоест нашата цел е общо европейски подход, подход за предлагане на конкретна помощ на бежанците. Какво трябва да направим? На първо място е необходимо да има балансирано разпределение в рамките на Европейския съюз. Знам, че такъв един справедлив индекс за разпределяне те първа трябва да се разработи, може би с помощта на ЕАСО и другите организации. Muss der zweite Schritt sein, eben die Aufnahme der Schutzbedürftigen in Europa. Освен това, Следващата крачка би била практическото разпределение на потоците според този индекс. А знаете, че въпросът е спешен, особено в районите, където има конфликти. В Северна Африка и в Близкия изток нещата са много изострени. Тоест ние трябва да сме професионално подготвени, но и да действаме час по-скоро. Знам, че всички знаем, че е необходима помощ на всички нива в държавите, членки в комисията и тук в Европейския парламент. Именно за такава помощ и подкрепа се обръщам към вас, защото ние носим политическа отговорност и според мен не можем да търпим повече е, хора да бъдат унищожавани и убивани вследствие на действията на каналджиите последните месеци знаете колко хиляди хора се удавиха в Средиземно море и това не е единствен пример. Ето защо трябва много ефективно да се борим с трафика на хора и престъпността, която е свързана с него, като същевременно предлагаме на бежанците законни пътища към Европа. По този начин ще облегчим и системите за обежище и външните граници на Европа, помагайки на хората, които наистина се нуждаят от помощ. Австрийското предложение, озаглавено Safe Lives, е много конкретно и много се радвам, че днес а, а, имах разговор с а, новия комисар Димитриус а, Димитрополос. А, и ще имам възможност да му представя целия проект. Проект, който предвижда участието на всички държави членки и справедливо разпределение на мигрантските потоци. С други думи, това предложение има за цел а, да направи бежанците, независими от рискованите пътища за влизане в Европа, а да им предложи сигурни такива. Точно това е и шанса да противодействаме на каналджийските организации. Смятам, че това може да бъде предложение. Това предложение може да бъде а, прието и осъществено от всички ни, стига да намерим справедлив ключ за разпределение. Там, където има воля, има и път към целта. Още веднъж благодаря на комисията Либе за това, че ми даде шанс днес да ви представя проекта Safe Life и да дам а, така тласък на една дискусия, защото ние наистина искаме да осъществим този проект на всички нива, както на национално, така и на европейско, като за целта обсъдим пътищата към едно хуманно и хуманитарно решение. Благодаря. Thank you very much, Minister. Благодаря ви много, госпожо министър. Много се радвам, че ни разказахте за този проект. Е, действително е много добре, че има министерство на национално равнище, които предприемат конкретни мерки. Нека да дадем думата на колегите от комисията. Първо господин Бекер от Австрия, след това господин Вайден Холцер. Заповядайте, господин Бекер. Благодаря, господин председател. Благодаря и за това, че ни дадохте възможност да бъдем информирани за новия проект. Благодаря на председателството на нашата комисия за това. Скъпа Ани, уважаема госпожо министър, благодаря за представянето на тази впечатляваща европейска инициатива, която оцелва направо в десятката проблема, който имаме. Още повече, че наистина планът предвижда решителна борба с трафика на хора и помощ за нуждаещите се от такава помощ предложението е изключително важно с оглед на необходимостта от нашата сплотеност. Ние наистина имаме отговорността да се борим а, с, с престъпността, свързана с трафика на хора мисля, че въпросите, които ще поставя, са в интерес на по-нататъчното развитие на тази идея, която изключително много харесвам. Първият въпрос е свързан с следното. Проектът Safe Lives предвижда ключ за разпределение и този ключ ще играе важна роля – доколко бъдещото регулиране на миграцията ще може да се възползва от този ключ и доколко ще ни помогне той. Нека да го наречем ключ за разпределяне на квотите. И втори въпрос, как си представяте по-нататъчното развитие на дъблинската система? И трети въпрос, как от гледна точка на един министър би трябвало да изглежда подкрепата от страна на съвета и как изглежда тя реално. Надявам се, че нашата комисия ще подкрепи изцяло тази е, инициатива и е, тя ще срещне подкрепата на всички политически групи. Благодаря. You, um, Благодаря, господин Бекър. Господин Вайденхолсер. Благодаря, Клод. Госпожо министър, сърдечно ви благодаря за това, че намерихте време да се срещнете с нас. Аз съм сред онези, които понякога ви критикуват и които неведнъж са били на различно мнение от вашето. Имах усещането, че това лято дискусията излезе от контрол защото се заговори за затваряне на граници и тем подобни. Сега искам да ви уверя, че съм изключително радостен и изключително положително настроен към вашата инициатива, защото чрез нея а, вие преодолявате този застой, в който изпадахме, когато си прехвърляхме вината от един на друг. Показвате ни пътя за изход от задънената улица, в която се намираме от няколко години. Смятам, че тази инициатива е особено важна поради две причини. Първо, защото е свързана с въпроса за това, че не може един бежанец да има право да подаде молба за обежище едва тогава, когато е достигнал до европейската граница. Те за това преминават през Средиземно море и за това се давят там. Това е много важно. Днес преди обяд така доста оживено обсъждахме възможностите, които има за предоставяне на допълнителни възможности за влизане в Европа, вместо да се налага молбата да се подава на самата граница. Така че трябва да помислим дали да не включим и дали да не включим включим в тази дейност и посолствата на Европейския съюз в някои е, от страните, от които идват е, бежанците. Например, австрийското посолство в един момент изпълняваше тази роля и нещата малко се поталожиха. Това е едното. Така че приветствам тази промяна в мисленето, защото е, я срещаме за първи път. Може би, е, може би експериментално трябва да помислим как най-добре да реализираме нещата. И второто, което много ми харесва, е ключът за разпределение. Наистина европейската отговорност трябва да се разпредели. Тази сутрин също говорихме по този въпрос. Сега въпросът е как да става разпределението, защото има и допълнителни аспекти, като събиране на съвейства и други но наистина е разумно разпределението да е уравновесено, да е върху всички страни което ни откланя, разбира се, от тази доста строга дъблинска система. Искам да попитам, не смятате ли, че трябва да помислим и по този въпрос, да заменим Дъблин с нещо ново? Знам, че това не може да стане от днес за утре, но малко или много всички вече осъзнахме, че Дъблин не работи, само че докато нямаме, не разполагаме се с нищо друго, трябва да се задоволяваме с тази система. Още веднъж благодаря, искам да благодаря и за това, че избрахте парламента като място за представяне на своите идеи. Това за нас е много важно и е знак за това колко ни оценявате. Благодаря. Thank you. Very much echo that last statement. Um, the next speaker is... А, благодаря много. Сесилия Викстрем има думата. Thank you, Chair. Uh, and I especially would like to reach out to, to... Благодаря, господин председател. Искам да се обърна към uh, госпожа министър Йоанна Мик... Микел Лайтнер да и благодаря, че е тук сред нас днес е да ни представи тази важна инициатива. Много е важно да говорим за най-добрата практика, която се прилага в държавите членки и за която знаят експертите, и която прилагат институциите. Много е важно да се намери възможно най-доброто решение, защото няма да се реши проблема в Средиземно море, ако не се положат целенасочени усилия. И затова много се радвам, че има такава инициатива от Австрия. Много се радвам, че се подчертава важната отговорност на Европейския съюз в международно хуманитарен план. Много се радвам, че прилагате програмата за, е, за заселване е, и че е, показвате ангажираност с принципа за солидарност. Днес няколко държави членки участват в тази програма, но твърде малко и някои от тях приемат само няколко, само стотина човека годишно. Това е твърде малко. Много по-добре бихме могли да работим, отколкото работим днес в тази насока и трябва да а, Е, защото е, само е, три държави членки са поели 57% от всички кандидатури за настаняване в друга държава членка в Европейския съюз. Това са основ... И ако трябва да има програма, тя трябва да се основава на брутния вътрешен продукт на страната на територията на населението и други критерии. Трябва да се вземат прави тези качествени, количествени критерии, но трябва да се вземат прави и, и качествените критерии на семейните връзки, на перспективите а, за а, реализация на съответния човек в съответната страна, квалификации и прочие, за да не се създават допълнителни затруднения за квалификацията. без това да стане, е, без да е задължително даден е, е, човек, който кандидатства за обежище, да отиде в определена държава. И така, как предвиждате нещата? Ще има ли задължителност? Ще има ли някаква гъвкавост? Ще се вземат ли предвид тези качествени критерии предвид? И дали ще се насърчават по някакъв конкретен начин държавите членки да поемат своя дял от отговорността. И на второ място, вашето предложение как се разглежда в съвета от другите държави членки? Ще има ли достатъчно желание от страна на други страни да подемат подобна инициатива? Много често ние тук в тази комисия много бихме искали да знаем какво се говори в съвета, така че е отлично, че сте тук сред нас, за да ни разкажете наистина какво става в съвета. На трето място, комисията готова ли е възможно най-скоро да разработи пилотен проект, който да вземе предвид представените от вас документи, елементи и ако да, кога ще стане това? Благодаря много. Благодаря Сесилия, госпожа министър, може би е е добре да използвате тази възможност да ни разкажете какво казват вашите колеги в съвета. А, и така, аз вече се срещнах с вашия колега от Германия преди е, час, така че е, и, е, аз мога да сравня на това, което ни казвате вие, с това, което казва той. Томас Чесовски има думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо министър. Много ви благодаря за направения анализ, още повече ви благодаря за инициативата, която ни представихте днес. Трябва да кажа, че аз лично не съм за такава инициатива, тъй като смятам, че тя е свързана с много проблеми. група е, не смятам, че някой от националистическите партии във Франция или другите теми ще остане доволен от такива квоти. Те ще бъдат като. Те ще подействат като червено на бик на всички хора, които са евроскептици. Сега преминавам на чешки език, тъй като имам някои въпроси, които бих предпочел да поставя на чешки език. Но за мен беше важно веднага да реагирам. Обикновено разбира се, винаги съм подкрепял Австрия и много ми харесва, че Австрия повдига този въпрос. Jedna z otázek, в тето v této, v Имам няколко въпроса. Е, ако мигрантите или търсещите обежища? Един от първите въпроси, които ми задават в Чехия, е свързан именно с тази тема. Квотите. Чехия няма твърде големи проблеми с поемането на мигранти на този етап, но какво ще стане от там нататък? Как ще бъдат интегрирани тези хора? Чешкият като език, например. Господин председател, вие знаете колко е трудно да се произнася моето име. Чешкият е един от най-трудните езици в Европа. Ние чехите можем да кажем, че да ви уверим, че просто няма мигранти, които лесно да научат нашия език. ако това са хора от славянски страни, тогава има някакъв шанс те да се интегрират, но ако има просто квоти и се пращат хора при нас, те няма да могат да се интегрират. Можете да дойдете в моята страна, да прекарате един ден с мен. А, има хора, които са дошли при нас а, от Парма и от други места и те не могат да се интегрират в Швед, в Чехия, защото нашият език не е лесен като шведския или немския. Има още един проблем, а, с който може би а, можем да се справим, ако прилагаме доброволния принцип. Става дума за следното. Всяка държава трябва да вземе решение дали или не да реагира на доброволен принцип. В Италия участвах в една конференция, и там бе казано, че е, квотите не са решени. Е, знаете ли за тези колеги от Сицилия, които коригират цифрите, които, с които разполагаме тук в Европейския съюз? Има погрешна статистическа информация. Те казват, че има стотици мигранти, там където има няколко десетки само. И така как ще се справите с този тип проблеми? Бих искал и аз да подхождам оптимистично като колегата Бекер, но имам твърде много въпроси и твърде малко отговори. Благодаря. Благодаря, госпожа Стивенс. Заповядай, Хелга. Dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag. Благодаря, господин председател. Според мен целта на тази инициатива е да се намери възможност за презаселване. Съгласна съм, че основната цел трябва да е да помагаме на беженците и да защитаваме онези, които имат нужда от закрила. Но как ще го направим? Как ще действаме по-конкретно? Обикновено работим в рамките на правилата от Дъблинския регламент. Ако даден лице влиза за първи път от чужбина как а, точно се решава на къде да се насочи, а, каква е ролята на службата за координация по въпросите за бежанците. А, можете ли да ни дадете малко повече подробности? Благодаря. Мисля, че това беше краят на списъка. Госпожо министър, имате думата за отговор. Thank you entschuldigen. Разбира се, че съм готова да отговоря на всички въпроси. Голямото предизвикателство е не само общата концепция, а и нейните детайли и нюанси, защото това е много сложен проект. Мисля, че решаващият момент е този, който спомена депутатката от Великобритания, именно, че не бива да забравяме отчаяното положение, в което се намират бежанците. Онези бежанци, които не бягат безпричинно, а се спасяват от изнасилвания, преследвания и заплахи за живота си. Мисля, че именно проектът Safe Life се базира на солидарността вътре в самия Европейски съюз, базира се на сътрудничеството с трети страни, залага на проактивния начин на действие и управление на миграционните потоци. Така че този проект прави много ясна разлика между законна и незаконна миграция с него е свързана и необходимостта от сигурност на външните ни граници и е логично а, системата да включва и а, връщане на бежанци. Попитахте ме как точно да работи системата, някой попита и за посолствата. Мисля, че именно в третите страни, трябва да се възползваме от опита на професионалистите, а те са от Върховния комисариат за беженците. Те е, разполагат с необходимите експертни знания, за да преценят кой наистина се нуждае от закрила и кой не. С други думи, само онези, които се нуждаят реално от закрила, ще бъдат разпределени в рамките на бъдещия ключ за разпределение между 28-те държави членки. На базата на това разпределение кандидатите за обежище, тези, които са военни бежанци, ще отидат направо в отделните държави членки, за които са разпределени. Естествено, че може да се наложи да има и преходно решение, т.е. да има хора, които да бъдат изпращани направо в Европа и да подават молбите си за обежище в самата Европа. Но правилото за бъдеще би трябвало да бъде голямата част от молбите да се обработват на място в онези трети държави, и то чрез колегите от Върховния комисарят на ООН, които могат да определят кой може да получи статут на а, бежанец и кой не. Само по този начин можем да предложим законни пътища на бежанците да влязат в Европа, без да поемат риск за живота си и без да попадат в ръцете на трафикантите на хора. Знам, разбира се, че ще трябва да има преходни периоди. Може би ще трябва да се започне с пилотен проект. Проект, в който да се участва на доброволен принцип – страни, които имат по-малко бежанци в момента. Ето, чешките колеги, аз съм израсла на чешката граница, аз съм дете на пограничен регион и знам много добре, че така, нивото на живот в Чешката република е много високо. Сега поглеждам статистиката в Австрия. Имаме две молби на хиляда жители, а в Чехия са само 0,2 молби на хиляда жители. Мисля, че сигурността за един бежанец е една и съща и в Австрия, и в Чехия. Затова апелирам към онези държави членки, които нямат толкова голям приток на бежанци, да участват доброволно в пилотния проект. Ще се спра и на проблема с интеграцията мисля, че е от решаващо значение, когато молбата за обежище бъде одобрена, да се пристъпи към реална интеграция. Много от хората, разбира се, биха желали да се върнат по родните си места, когато там настъпи мир и свърши войната и ние им го пожелаваме. Но е естествено и логично, че много от тях ще останат в Европа. Ето, сирийските бежанци, например. За това онези бежанци, които получат законен статут за, на обежище, трябва да могат да живеят у нас, да работят у нас и да бъдат готови, разбира се, да учат езиците на нашите страни. Решаващото е обаче да им предлагаме мерки за интеграция, като разбира се е важно и те да приемат тези мерки. Изучаването на чужд език винаги е трудно. Обедена съм, че именно онези сирийски бежанци, които бягат от войната и много от които са високо образовани, и много от тях вече говорят чужди езици. Сигурна съм, че те много бързо могат да научат, например, чешки език. Днес ще разговарям с господин комисаря по общата система по едно паневропейско решение, като в центъра на вниманието ще бъде това квотите да станат задължителни за всички. Защото тъкмо сега когато вече имаме обща система за обежище, имаме ЕАСО, т.е. всеки има ангажимент. Тези ангажименти трябва да се изпълняват. Затова казвам, че квотите трябва да са задължителни. Ние на национално ниво в Австрия имаме същия проблем, както на европейско ниво. А именно е, някои федерални провинции изпълняват квотите си 100%, а други не желаят да го правят. На европейско ниво е същото. Затова апелираме за солидарност, но все още проблемът не е решен и само 10 държави членки приемат 90% от е, молбите за обежище. мисля, че новият модел Save Life, Спаси живот е чудесен модел за да може чрез ОНЕ да провеждаме а, а, проучванията на място в третите страни, там да се обработват молбите за обежище и след това на базата на ключа за разпределение на квотите хората да отиват направо в, в страната членка по предназначение. Да, ситуацията е сложна, предизвикателна, хиляди хора а, бягат от война, терор, изнасилвания и други ужаси. Нека да се покажем солидарни. Сега конкретно как да изглежда ключът за разпределение на квоти, готова съм да дискутирам. Може да бъде на база на брой на население, може да бъде на база БВ, БВП и така нататък. От решаващо значение е обаче да се ангажираме с подкрепата на такъв един проект, за да направим крачка напред. Обедена съм, че никой няма интерес точно Европа да се провали в е, един такъв сложен момент. За това ни е необходимо професионално, но и много спешно решение. Именно за това е и моят апел. Нека всички да дадем своя принос. Забравих да отговоря на един въпрос за Дъблин. Ако тази система работи най-общо, бих могла да си представя, че в крайна сметка бихме могли да се откажем от Дъблин някой ден, но така нещо като преходно решение ще ни е необходимо и си го представям като малко видоизменена дъблинска система, докато се стигне до разпределението на реални квоти и страните поемат своите ангажименти. Тогава вече ще можем да се откажем изцяло от Дъблин, ако всички спазват справедливата си квота. Но това е чак на края на процеса, когато наистина вече имаме реална обща европейска система за обежище и то не само на хартия. Точно за това ви моля най-любезно. Благодаря ви, че днес ми дадохте шанс да а, представя този процес, проект пред европейските депутати. Ако имам право да си пожелая нещо, то си пожелавам да лобирате за този проект пред останалите си колеги, защото това е модел, който е реалистичен и може да бъде е, реализиран много бързо като пилотен проект. Благодаря ви много, госпожо министр. Благодаря ви, че така внимателно отговорихте на всички въпроси, които бяха зададени. А, чувам чешки в английския канал това е някакво наказание за това, че не могат да произнеса правилно вашето име. Преводачите се, се извиниха за грешката, казва господин председателят. А, и така, много се радвам, че можахме да се срещнем с вас. Работим по много проекти тук, но много от нещата не се прилагат на ниво държави членки и затова е много важно това, че сте тук, че вие сте подели инициатива. Знаем, че разбира се, неминуемо всяка програма има и своите силни и своите слаби страни, но при всички положения е много важно държавите членки да правят нещо, защото транспонирането е един от най-важните нас въпроси и има много голяма неравномерност в програмата за презаселване, както и вие сама казахте. Така че колкото повече задълбочаваме контактите си с съвета, толкова по-добре можем да направим по политиката за беженците. Много се радвам, че бяхте тук, за да говорим по тази тема и че ни разказвате за такава добра инициатива и така от името на всички колеги. Нека да ви благодаря отново за това, че сте тук днес. Благодаря и на колегите. И за мен беше удоволствие, казва госпожа министра. Колеги, можем да преминем към следващата точка от дневния ред, защото всички е, са тук. Colleagues, I do appreciate as well everyone is here, well the colleagues who are here for the Thursday afternoon is appreciated and in, in the light of that I could... Благодаря на всички колеги, които са тук този четвъртък след обед. Нека да преминем към следващата точка, Frontex. Ако сте готови, колеги. Okay. So colleagues, we can move on to point 20. Uh... 20 точка от дневния ред. Нека да преминем направо към нея, за да може да приключим малко по-рано днес. И така, колеги, по Frontex. Нека да поговорим с директора на Frontex, който е тук.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 I'm doing that. So, colleagues, um, obviously there's a great interest in uh, Frontex. Колеги, много от вас се интересуват от Frontex и е, казах на господин Легери, че ще се занимаем с тази тема в четвъртък след обед е, и много се радвам, че има достатъчно колеги в залата. И така. Вчера, на 20, миналата седмица, на 26 ноември, възоснова на предложение на Европейската комисия, управителният съвет на Фронтекс избра господин Фабрис Легери е, за управителен директор на Фронтекс и във връзка с сътрудничеството с Фронтекс ще е, разговаряме с него днес, както бе очертано в е, съобщението за поста преди обявяването му за овакантен, следва, да се поддържа да се проведе разговор с избраните кандидати. Така, господин Легери, заповядайте. Имате думата за няколко водни думи след това ще дам думата на колегите. Благодаря много, господин председател. Уважаеми е, е, дами и господа, е, членове на Европейския парламент, дами и господа, за мен е голяма чест, че съм поканен днес тук в комисията Либе, след като бях избран за изпълнителен директор на Frontex. За мен тази размяна на становище е много важна, защото това е възможност да се представя пред вас и за първи път да се срещна с членовете на комисията Либе. Давам си сметка, че Европейския парламент и по-конкретно комисията Либе работи много активно в областта на правосъдието, вътрешните работи, миграционната политика и управлението на границите. Давам си сметка, че Европейския парламент играе много важна роля за приемането на правото на Европейския съюз в тази област. Това е, е например, ролята на Европейския парламент в бюджетната сфера, е, много добре си давам сметка, че парламентът играе много важна роля за осъществяване на демократичен контрол на европейските институции. Затова в бъдещото си качество на изпълнителен директор на Frontex бих желал да развия една добра, едни добри отношения с комисията Либе. Нека да се представя първо накратко, после ще кажа на няколко думи и за предизвикателствата, през които се изправя Frontex за следващите години. Както знаете, най-вероятно, 18 години съм бил държавен служител във Франция, 3 години в Брюксел в Европейската комисия, 2 години съм бил дипломат в Корея. Моята кариера съдържа опит – и в оперативна дейност, и в стратегически подходи, и а, в дейност в национален план, и в а, европейски и международен план. Работил съм в Министерството на вътрешните работи в Париж, където съм се занимавал а, с а, Шенген, управлението на външните граници, визовата политика, миграционната политика. Също така в регионален план съм а, бил заместник префект. Тоест, прилагам съм европейската политика на местно равнище, координира съм различни държавни институции, правоприла... занимаващи се с правоприлагане и с гражданска защита. Работил съм в различни министерства Министерството на отбраната като ръководител отдел международни отношения, европейски отношения, Министерството на външните работи като заместник ръководител на посолството в Корея. Както вече казах, бях командирован и като национален експерт в Европейската комисия, Генерална дирекция правосъди и вътрешни работи от 2000 година до 2003 година. Там Имах честа да участвам активно в разработването на съобщението на комисията е, под заглавие към общо управление на външните граници, прието на Европейския съвет от 2002 година, е, съобщение, което постави началото на общите европейски граници, нещо, което ме заинтересува още повече в е, по, е, темата за границите и правосъдието и вътрешните работи. Много добре е, си давам сметка как се прехвърлят мостове от стратегическите планове към конкретното приложение. Има още един елемент в моя професионален опит, който бих искал да спомена тук е, и който е от значение за комисията Либе. Дами и господа, да, знам, че вашата комисия е силно ангажирана с зачитането на върховенството на закона и фундаменталните права. В повечето позиции, с които съм, на които съм работил, тези два въпроса са били от огромно значение за мен. На, си, е, на последния си пост във Франция се занимавах именно с основни права и по-конкретно правата на мигрантите. Работил съм а, с, във връзка с дела на Европейския съд а, по правата на човека, както и на съда на европейските общности. Работил съм и по приложението на решенията на тези а, два трибунала. Е, участвал съм в е, организиране сътрудничество в областта на наказателното право и съм работил в Министерството на отбраната във връзка с спазването на международното хуманитарно право в мироопазващите мисии, ръководени от Европейския съюз. Това е, е моят опит и много добре познавам хартата за основните права. Хартата се прилага и в Фронтекс – и ще направя всичко възможно агенцията да я прилага коректно и да я разпространява. И що се отнася до предизвикателствата, пред които Frontex се изправя а, за следващите няколко години, нека първо да се спра на задачите на агенцията и моята визия за нея. Frontex е създадена за да улесни оперативното сътрудничество между държавите членки в областта на управлението на външните граници. В дългосрочен план, за мен Фронтекс има важни оперативни и политически цели, а именно създаването на една обща култура на работа, която принадлежи към нашата общност на ценности – Frontex е оперативна агенция, която предоставя възможности за солидарност между държавите членки, които са по външните граници на Европейския съюз. Правейки това, Frontex временно не трябва да бъде разглеждана като агенция, която стои над отговорностите на държавите членки за управлението на външните граници. По-настоящем Задачата на Frontex е да доведе до по-голямо хармонизиране между мерките по външните граници и мерките за тяхното управление. Затова поисках проучване за една евентуална европейска система за работа на граничната полиция. Що се отнася до миграцията и мобилността, много е важно да разработим и е, добър капацитет за сътрудничество с трети страни. Фронтекс е само една част от е, по-широката политика на Европейския съюз е, за отношенията на съюза с трети страни и за това трябва да се и сътрудничим тук в парламента и с всички европейски институции и, на, и по места трябва да работим с Европейската служба за беженците, с Европол, с СЕПОЛ и Евроюст. Дами и господа, в обобщение, основните предизвикателства, пред които ще се изправи Фронтекс, са свързани с увеличаващите се политически очаквания и оперативни очаквания за гарантиране на добро управление на външните граници и ефикасна реакция на миграторните потоци. Много са факторите, които а, ни показваш, а, които водят до а, днешната голяма видимост а, и актуалност на тази тема. Същевременно трябва да се разглеждат и демографските тенденции и дългосрочните е, геополитически прогнози. Има смесени потоци от економически мигранти и търсещи убежище, които се опитват да достигнат до границите на Европейския съюз и затова е много важно граничните полицаи да бъдат добре обучени. Това означава, че държавите членки трябва да предприемат оперативни мерки за по-ефективно прилагане на европейското право, залегнало в Шенгенския кодекс за границите. В тази връзка смятам, че ролята на Фронтекс е да предостави на Европа добавена оперативна стойност. Вземайки предвид по-широката картина, която вече очертах, можем да разделим предизвикателствата на оперативни, финансови и а, човешки ресурси. По оперативните въпроси. Frontex е, ще трябва да намери добро равновесие между различните стратегически е, възможности за справяне с смесените миграционни потоци, прекосяващи морските граници на Европейския съюз, без да се забравят пограничните граници, където също има потенциални заплахи или затруднения и без да се забравят летищата, където също може да има нелегални миграционни потоци. И не трябва да забравяме и заплахите за сигурността, които идват от целия свят. Агенцията ще трябва да намери добро равновесие между краткосрочните оперативни мерки и дългосрочните инвестиции в изграждане капацитет, включително и що се отнася до обучението на граничните полицаи. Фронтекс също така е изправен пред един парадокс. Това е оперативна агенция, но тя зависи от активите на държавите членки. Тази агенция има нужда да подобри наличността на активите на държавите членки, т.е. да има процедури за споделяне на активи. И трябва да се види как е възможно, евентуално, ако се налага, да се вземат под найем устройства и активи, когато са необходими спешни процедури. Високи са политическите очаквания към агенцията и от комисията, от парламента, и от съвета, и дори от обществеността. За това ще има голям натиск върху агенцията. Е, след началото на работата на Frontex, е, Frontex трябва да предприеме допълнителни вътрешни мерки за увеличаване на разходи на дела, от бюджета, който отива за оперативни разходи в сравнение с този, който отива за административни разходи и човешки ресурси. Това трябва да стане обаче в рамките на една обща стратегическа рамка, т.е. трябва да се приоритизират стратегическите дейности и за това е много важно как ни подкрепят основните институции за заинтересовани страни. И тук разчитаме на вас за бюджета, що, за подкрепа, що се отнася до бюджета от гледна точка на човешките ресурси. Предизвикателствата са обвързани с оперативните и финансови предизвикателства, които вече споменах. споменах. Но аз все още не работя в агенцията, така че няма как да навляза в повече подробности на този етап. Но като цяло, моите принципи винаги са били такива, аз бих желал да изслушам внимателно служителите на Фронтекс и да направя преценка на това какви са предизвикателствата, свързани с човешките ресурси. Много добре си давам сметка колко много са постигнали служителите на Frontex в рамките на много е, е, трудни обстоятелства. Е, тук трябва да се има предвид, че дълго време Frontex нямаше е, изпълнителен директор. И така агенцията може да трябва да се справи с въпроси, свързани с най-оптималното разпределение на служителите, така че да се отговори на приоритетите и а, как може да се а, съвместят потребностите и а, структурата на човешките ресурси трябва да се е, работи, да се създадат възможности за възможно най-гъвкава работа, защото обстоятелствата непрекъснато се променят. Що се отнася до моите приоритети, дами и господа, тук искам да спомена следното. Първо, трябва да се подобри наличността на, държ... на активите на държавите членки за е, споделяне а, е, при операции на Frontex. И тук трябва да се намери добро равновесие между морските граници и пограничните, а, по, по, а, земните граници и е, морските и е, граници и летищата. Трябва да се създадат възможности за сътрудничество с не европейски страни, е, т.е. не държави членки, за да може да се работи по нередовната миграция и също времено да е, е се изпълняват целите във връзка с миграцията и мобилността. И така, дами и господа, предизвикателствата са големи, давам си сметка, че отговорността, която поемам е много голяма. Искам да повторя казаното от мен пред управителния съвет на Frontex, а именно можем да постигнем целите си само с добра работа в екип. И така надявам се вие, членовете на комисията Либе, да подкрепите моята работа. Работата в екип, според мен, е тясно свързана и с прозрачността. Затова смятам, че в този дух, в духа на прозрачността, е добре да имаме една о, открита, пряма и редовна о, връзка с вас. вече се предвижда на друга среща с Frontex о, през феврари. А членовете на комисията Либе са винаги добре дошли и на посещение в Варшава, в централата на Фронтекс. Редовно смятам да предоставяме информация на комисията Либе в редовните доклади, но там, където има нужда, мога да предоставяме информации по конкретни теми, върху които вашата комисия иска да съсредоточи вниманието си. И така, много ви благодаря, дами и господа депутати, господин председател, благодаря. Благодаря, господин Легери. Колеги, Тъй като най-вероятно на края на заседанието ще бързате, защото е четвъртък след обед, нямаме много точки, точно защото е четвъртък след обед, но Искам да кажа на всички, които са тук, е, че им благодаря, че са тук. Благодаря на служителите, е, на депутатите, които са тук, че присъстват в залата. Ако не сте тук, просто няма как да си свършим работата. Наистина, много ви благодаря. Е, много работа имаме, много са задачите ни и ако не сте е, така активни, както сте днес, е, просто няма да е възможно да работим добре. А, казвам го сега, защото искам да го чуете преди да се забързате след края на заседанието, след края на тази последна точка в дневния ред. Така е, давам. Хубаво е от време на време да се поздравим едни и други, политици сме. И така, господин Легери, Това е една редовна формална среща. Така работим. Тук сте, за да поговорите за приоритетите си. След това да ви зададем някои въпроси. Ние знаем много за Frontex, така че давам думата на колегите, за да зададат своите въпроси. Биргит Сипъл, заповядай. Yeah, Благодаря много. Въпроси колкото искате към Фронтекс защото това е агенция, която е винаги в кръстосания огън на критиците. Да, понякога е справедливо, защото има какво да се поправи, понякога и несправедлива критиката, защото според мен отговорността на държавите членки също не бива да се забравя. Имам два важни въпроси. Понеже говорихте за стратегически приоритети и споменахте сътрудничеството с трети държави. Имате ли приоритети по отношение на това сътрудничество? В каква област, например, засилен обмен на информация, общи действия въобще? Какво да си представяме под такова сътрудничество? Друг проблем гарантиране на основните права на гражданите. Тази седмица чухме доклад на Агенцията по основните права във връзка с случващото се по летищата и границите. Не винаги се спазват основните човешки права. Смятате ли, че и това трябва да бъде приоритет на Фронтекс? И как да се реализира той? Повече персонал ли ви трябва? Повече квалифицираност ли ви трябва? Въобще, къде виждате основните моменти? И последен въпрос във връзка с финансовите ресурси и Европол. Ако вие реш... можехте сами да решите това, къде смятате, че са най-големите предизвикателства, където трябва да се вложат средствата, с които разполага Frontex през следващите години? мисля, че през февруари има предвидено посещение на а, Либе в Фронтекс. Сесилия Енгстръм. Благодаря. Добре дошъл в нашата комисия. А, искам да ви честитя поста. е много важна позиция. Много се радвам на това, че чувам такава впечатляваща а, автобиография. Вие май още от детската градина сте започнали да се борите за европейското дело. Клод, аз имам думата, не ми отнема и микрофона. Когато тук обсъждахме новия регламент за Фронтекс, имаше една тема, която тогава а, така се радваше на много сериозно внимание, а именно спазване на основните права по време на операциите на Фронтекс. Тогава се говореше за подобряване на квалификацията и обучението на персонала на Фронтекс, особено по отношение за, на познанията за основните човешки права. Ако има опасения, че не се е, спазват е, такива права, тогава се предложи да се прекратяват операциите до изясняване на случая. Сега искам да ви помитам, вие като нов изпълнителен директор, можете ли да гарантирате, е, че винаги ще бъдат спазвани основните права и респективно какви мерки възнамерявате да предприемате в случай, че те не се спазват? Това беше първият ми въпрос. Втори въпрос – Напоследък Фронтекс проведе Тритон Алма Ностром. Искам да попитам какво могат да направят държавите членки в това отношение. Какво трябва да направим, за да оборудваме превозните средства с съответната апаратура, за да можете да си изпълнявате задачите на нашите граници, защото Средиземно море не е единствената ни граница. Преди края на последния мандат приехме е, регламента за Frontex. Там е уреден и въпросът за операциите на Фронтекс по море. Смятам, че важен приоритет трябва да бъде спасяването на хора по море. Надявам се, че много скоро ще ни запознаете с етапа, до който е стигнало прилагането на този регламент. Още веднъж благодаря ви, че дойдохте при нас. Надявам се, че през следващите дни отново ще имаме възможност да говорим с вас, господин Бекер. Благодаря, господин председател. Господин Легери, благодаря за това, че дойдохте тук. Много се радвам, че ще имаме едно според мен добро партньорство. Това партньорство е изключително важно за парламента и за Фронтекс. Вие поемате поста в много сложен период – е, имаме кризи в съседни страни, имаме криза по отношение на миграцията и са много деликатни въпросите с финансирането. Затова имам два въпроса към вас. Първи въпрос. В а, кои отношения точно парламентът и преди всичко нашата комисия Либе може да подкрепи вашата работа в Фронтекс. Искаме да чуем от вашата уста, кое е важно за вас. И вторият въпрос е свързан с бюджета. Ясно е, че държавите членки не са в състояние доброволно да предоставят, меко казано, още повече финансова подкрепа за Фронтекс, но все пак смятам, че има необходимост ние като Европейски парламент и като комисия Либе е, за бъдеще да не мълчим, когато а, е, някой застрашава работата ви, а в същото време отказва да я финансира критикувайки ви. Затова искам да ви попитам в какъв размер трябва да е дефинираното финансиране за Фронтекс от бюджета? Колко пари ви трябват с прости думи? Next is Mr. Stirovsky. Господин Стировски, Томас. Je to, uh, it's, uh, it's, uh, yeah, it's better. It's, it's better. better. Perfect. Thank yeah, you. yeah, yeah. You are, Claude, you are... По-добре ли сте? Да, по-добре сте. Like Cecilia now, that's too much. Yeah because you heard uh, Czech language, I see this, um, this really, really bad. Забелязвам, че чухте чешки език и изведнъж произношението ви на чешки стана по-добро. Клод казва по-добре говорете чешки.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 че трябва да изясним доста въпроси. Аз съм докладчик в Сянка за Фонда за защита на външните граници. И една от констатациите, които направих, е, че този фонд в миналото не е подпомагал особено много действия на Фронтекс т.е. не са предоставени средства от него на Фронтекс. Имате ли намерение да промените това? На второ място, вашата биография показва, че имате огромен опит в сътрудничеството с различни институции, органи и правителства. Ние познаваме служители, които смятат, че нещата, не, срещали сме такива служители, които смятат, че нещата не бива и не могат да се променят. Надяваме се, че вие сега ще се борите във Фронтекс работата да бъде извършвана по-добре и по-ефикасно. За тази и следващата година, 2015, съм докладчик за съответните бюджети 2014 и 2015. От предложението на съвета се вижда, че предстои, т.е. че съветът възнамерява да ореже бюджета на Фронтекс и да съкрати евентуално персонала му. Как би се отразило това на вашата работа? И следващ въпрос, както и Цецилия Викстроем каза. когато, работе, когато говорех на, на немски, чух така перфектен превод на немски, така че искам да поздравя преводачите. I do agree. We, very much take it for granted. I do agree. Да, така е наистина. Ние е, приемаме превода като нещо автоматично. Госпожа Мерит. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Алгери, че дойде. Добре е, че имаме възможност да разговаряме с вас. Миграционните потоци застават все повече в центъра на вниманието и в този смисъл задачите на Фронтекс са изключително важни. Смятате ли, че Фронтекс може да намери реален отговор на незаконната иммиграция? Ако да, какъв ще е той? И как Фронтекс под ваше ръководство ще организира защитата на границите от нелегална миграция? Okay, next is um, Joseph Joseph. Йозеф Вайденхаузер. Още един въпрос. Споменахте сътрудничеството с другите агенции, Европол, Евроюст и прочие. Според мен се планира споразумение за обмен на данни между Европол и Фронтекс и искам да попитам докъде се стигна с работата по това споразумение, каква е неговата цел, какви проблеми свързвате с защитата на данните в светлината на това споразумение, защото вие казахте, че смятате за приоритет спазването на човешките права. Имате опит в това отношение. Господин Радев. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Легери, бих искал първо да ви поздравя за избирането ви за директор на Frontex. Вие поемате агенцията в момент, в който очакванията към нея са огромни. От една страна да пазите европейските граници от нелегална иммиграция, докато в същото време да проявявате хуманност към бежанците и кандидатите за обежище, които рискуват живота си за да стигнат до Европа. Като български евродепутат неминуемо се интересувам от ситуацията с имигрантите и бежанците в България. Заради продължаващите конфликти в Сирия и Ирак, моята страна е изправена пред безпрецедентен за нашите мащаби и възможности миграционен натиск. Като само за 2014 година над 30 000 души са пробвали да пресекат границата, която е и външна граница на Европейския съюз. Потокът през Гърция към България се е увеличил десетократно и дори вече има случаи на имигранти, навлезли в българска територия през Черно море. Преди година Фронтекс изпрати специалисти в България, които да подпомогнат българските си колеги в опазване на европейската граница. В този контекст бих искал да ви попитам дали предвиждате изпращането на нова мисия в страната, особено по българо-турската и българо-гръцката граница, имайки предвид продължаващия миграционен поток към България? Смятате ли, че е необходима мисия и в Черно море, за да бъде намален нелегалния иммиграционен поток към България и Европа? Смятате ли, че Черно море ще се превърне в нов важен коридор за нелегалната иммиграция към Европа? И какви мерки предвиждате като цяло в дългосрочен план за подпомагане на държавите членки, които са външни граници на Европейския съюз, и които очевидно имат нужда от допълнителна подкрепа за справянето си с миграционния натиск. Благодаря ви за вниманието. И последен е Ели Шлайд. Благодаря, Клод. Първо и аз да ви кажа добре дошъл. Имам специфичен въпрос обаче. Искам да ви попитам да уточните ролята на Фронтекс в операцията Тритон от 2013 година след трагедията пред Лампедуза, след което се проведе операцията Маре Ностром. От тогава насам са спасени много хора в Средиземно море което, за съжаление, тогава се превърна в гробище по пътя за Европа. т.е. възникна гробище преди да имаме истинска европейска политика в областта на обежището. Такива операции като Тритон с участието на повече от една държава членка са операции в правилната посока. Да, има огромно европейско предизвикателство. Благодаря ви за презентацията но да попитам, наред с мерките в рамките на Тритон, можем да кажем, че не можем да го сравним с Маре Ностром. Персонала беше по-малко, корабите бяха по-малко. И освен това, отсечката вече не е 170, а 30 мили от брега. Тоест Тритон и Мари Ностром могат ли да се съпоставят като радиус на действие? защото говоря за човешки жертви, които могат да загинат само защото не сме ги видяли. Конкретният ми въпрос – какво мислите за оперативните възможности, как може да се подобри операцията? I mean, like Ms. Schlein has actually reported on the operation, has actually been there, so... Всъщност има колеги, които са били на място и имат натрупан опит в тази област, така че много се радвам, че са ви зададени толкова сложни, конкретни експертни въпроси. Много са въпросите. Надявам се, че ще имате възможност да отговорите на всички. Благодаря. Well, uh, thank you, thank you very much for all these questions. Uh... Благодаря много, благодаря за всички тези въпроси. Ще премина на френски, казвам го за улеснение на преводачите. Bien, je, je crois qu'il y a plusieurs... Euh, и така, мисля, че има много въпроси, които засегнаха въпроси, свързани с бюджета и финансите. И така, в тази връзка трябва да се има предвид, че бюджета за Фронтекс през 2014 година беше 90 милиона евро. Има едно предложение е, и за резерв от 20 милиона евро. Е, и смятам, че в дългосрочен план, и тук е, говоря по-конкретно за многогодишното финансово планиране на Европейския съюз, мисля, че е добре да имаме условия да извършваме конкретна, прецизна дейност, много добре да координираме всички дейности по границите и да работим заедно с Европейската комисия, нещо, което е важно и за управителния съвет, и да работим а, в тясна връзка с бюджетните органи на Европейския съюз, т.е. и с парламента. Като цяло, по-настоящем Европейския съюз се намира в трудна ситуация от бюджетна гледна точка. И за това е добре да имаме възможност да демонстрираме с какво операциите, които ние провеждаме, водят до допълнителна добавена стойност и също така да гарантираме ефикасна работа и да, да можем да демонстрираме, че когато има операции на Frontex, те се правят по възможно най-економически целесообразния начин, като същевременно се има предвид, че има и определени затруднения по управлението на външните граници във връзка с миграционните потоци. И всъщност е, управлението на външните граници е основната задача на агенцията. Във връзка с тези бюджетни въпроси е много важно да имаме подкрепата на комисията Либе – това е изключително важно и за това благодаря на депутатите, които се вълнуват от съдбата на Фронтекс. Много се радваме, че получаваме вашата подкрепа, дами и господа, членове на Европейския парламент, защото по-настоящем работим по преразглеждането на многогодишните финансови разчети. Има определени средства, които са необходими на Frontex по няколко определени цели. Тъй като аз все още не съм стъпил в длъжност, няма как да ви предоставя конкретни цифри. Но а, трябва да се каже, че има стратегически приоритети, и е необходимо да работим заедно с всички участващи страни в рамките на управителния съвет на Frontex и съм сигурна, че ще има дискусии не само в управителния съвет, но и в парламента и в съвета и като цяло в европейските институции. И се надявам, че ще получим ясни индикации какви са конкретните стратегически и политически приоритети, които се очаква от нас да изпълняваме. Що се отнася до бюджетните въпроси, има определени въпроси за това как се използват европейските средства, ако правилно съм ви разбрал. И така, от 2003 2014 година има нови а, източници на средства, а, като фонда АМИФ, т.е. фонда за беженците и миграторните потоци. В тази връзка се финансират мерки за обмяна на техническа експертива, за и много държави членки са подали искания за такава обмяна на експертиза и са използвали оперативните средства. Тук говорим и за други възможности за финансиране, например, на закупуване на, на самолети а, и плавателни съдове за целите на опазването на границите, които могат да бъдат закупуване, закупувани или от една или от няколко държави членки а, съвместно сътрудничество. И същевременно организираме възможност за споделяне на задачите, т.е. имаме съвместни патрули, които си сътрудничат при опазването на границите, на няколко държави членки едновременно. И съвместни екипи. Бяха зададени няколко въпроса, свързани с основните права и начина по който те могат да се прилагат и по който могат да се разпространяват. Действително, това е важна задача и през последните години се работи сериозно по нея има специален служител, който отговаря именно за основните права. И за мен е много важно тази система за наблюдение и добро приложение на хартата на основните права на Европейския съюз да се прилага възможно най-добре. Мисля, че е важно на място да се види как точно се случват нещата – как са организирани, как се осъществява отчетността, защото може да се окаже, че има системи, които като цяло са добре организирани за приложението на изискванията, свързани с основните права, но може да се окаже, че независимо от това има определени служители, които по една или друга причина – нарушават тези основни права. И за това е важно да се види как може да се проследяват подобни случаи. Има и въпроси е, е, зададени във връзка с източните граници, с Черно море и с пограничните проблеми и а, търсещите обежище в България. Тук ще кажа следното. Има определени приоритети, по които се налага да работим по-настоящем и в момента сме се концентрирали върху южната морска граница, но не трябва да забравяме и източните граници и в тази връзка в рамките на бюджетните средства, с които разполагаме, трябва да мислим за евентуални инвестиции за в бъдеще. И що се отнася до увеличаване на капацитета, и що се отнася до възможности за обучение и учения – защото ако работим с държави членки, които по-настоящем нямат опит в контекста на Frontex, е добре те да натрупат опит в работа с своите колеги от други страни. И така, все още не мога да ви отговоря дали може да се организира и мисия в България, но при всички положения смятам, че е много важно да има готовност за провеждане на мисии навсякъде, където те са необходими и да не се съсредоточаваме само върху един единствен аспект на границите на Европейския съюз. Има и още един въпрос, който бе засегнат в множество от изказванията – а именно капацитета на Frontex добре да управлява външните граници, а, да осъществява добър контрол върху тях. Но като цяло по-настоящем по договорите е, отговорностите всъщност е, са в ръцете на държавите членки. Отговорността на Frontex е да даде допълнителна възможност за координация, т.е. да предостави онази европейска добавена стойност, която може да, е да се постигне чрез сътрудничество. И все пак трябва да се има предвид, че миграторните потоци са именно към Европа като такава и е добре да се поддържа на европейско равнище връзка с страните на происход на мигрантите и да си сътрудничим с тях, включително а, чрез сътрудничество за развитие и чрез а, сътрудничество за развитие на върховенството на закона. Тук говорим за работа в дългосрочен план, така че Фронтекст в никакъв случай не е единствения инструмент, с който в дългосрочен план да се разли... разреши въпроса с миграторните потоци. Имаше и въпрос за операция Тритон. Не съм встъпил в длъжност все още, така че все още нямам пълната информация по тази тема. и е, ролята на Фронтекс в тази връзка. Но знам, че има 47 случая, в които операция Тритон е, е помогнала за спасяване на живота на хора, които са били пред опасност от е, удавяне. Е, работим заедно с операция Маре Ностром, която от октомври 2013 година се провежда от италианското правителство след трагедията в Лампедуза. И а, разбира се, а, Тритон като а, система е по-различна, но най-важната цел е да се спаси човешки живот. Тоест, всички плавателни съдове, които се намират в близост, са длъжни да окажат помощ. Така е и съгласно морското право. И мисията на Frontex Тритон също е длъжна да прилага морското право. Това е хуманитарно задължение спасяването на човешки живот. Това е всичко, което мога да кажа на този етап, тъй като все още не съм встъпил в длъжност. И така, надявам се, че успях да отговоря на повечето зададени въпроси и съм на ваше разположение, дами и господа, ако имате допълнителни въпроси. Благодаря ви, ще се възползвам от вашето предложение. Дискус, дискусията беше изключително интересна. Разчитам, че ще се видим отново, когато ви посетим през февруари. С нетърпение очакваме и отговорите на другите въпроси, които в бъдеще ще ви задаваме. Благодаря на депутатите, които останаха до края на този интересен разговор. Благодаря на колегите, благодаря на сътрудниците за усилената работа тази седмица. Благодаря и на преводачите. Желая на всички приятни събота и неделя. Благодаря.